гражданина в центъра на е, Европейския съюз, които дават възможност на гражданите по-активно да участват в демократичния живот на цялата страна и на Европа като цяло. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Сега преминаваме към общите разисквания по общо 4 доклада дамите и господата докладчици Капола Сампус, Ферейра, Крение и Фрага Естевес. Първо искам да дам думата на господин Капала Сантус. Сеньор президент, сеньор... Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, Общата политика в областта на рибарството е важна. Не можем да продължим да задоволяваме потребностите си от риба с нашите собствени запаси. Само 40% е, осигуряваме ние самите. През 2009 година е, внесохме риба за 15 милиона, изнесохме риба само за 2 милиона и половина. Това означава, че двустранните споразумения с трети страни са много важни. Общата политика в областта на рибарството оказва влияние върху нашите партньори. Ние не обменяме чисто и просто риба за, за пари. Ние искаме да насърчаваме човешките права, устойчивото използване на ресурсите според договора правомощията на Съюза по отношение на биологическите ресурси включват и риболова, и общностния флот, който лови риба в извънобщностни води. Част от обща политика в областта на рибарството е да се задълбочава все повече и повече отговорния риболов, устойчивия риболов – принципите, свързани с ОПЛР, казват, че трябва да се насърчава общностния флот, но си е, губят е, значение тези е, принципи напоследък. Тук става въпрос за едно споразумение с Коморските острови, по силата на което 70 европейски кораба ще имат достъп до коморски води срещу 600 000 евро на година. Половината от тази сума ще отиде за развитие на риболовния сектор в тази страна. Тази страна на практика не разполага с други ресурси, а риболова е, изхранва около 30 000 от от общо 800 хиляди човека в тази страна има сериозни проблеми с човешките права. От 75-та година тя е независима, получи независимостта си от Франция, имало е няколко държавни преврата. В моя доклад говоря за необходимостта да се подобри оценката на прилаганите споразумения. В оставащите ми една минута искам да поговоря малко и за някои аспекти на госпожа е, Грилие и нейния доклад. Аз не съм съгласен с някои от аспектите в доклада, затова има внесено изменение. Риболова не трябва да се ограничава само до някои видове, Комисията наложи възбрана на определен риболов, тъй като се твърди, че се вреди на акулите, макар че няма научно доказателство за това. Затова в изменението аз предлагам да отложим приемането на този текст, за да може португалските власти да извършат необходимите проучвания. Аз призовавам комисията и парламента да последват това, което предлагам. Благодаря на колегата Каполо Санто. Сега колегата Ферайра за 4 минути. Е Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Този регламент 871 от 2006 година постановява, че ще има общностно финансиране за е, изпълняване на ОПОР и заследването на е, морското право. Е, този текст е важен за сектора. Заедно с Европейския фонд по рибарство, това е един от двата инструмента за прилагане на общата политика в областта на рибарството. Редица пом, редица, помощни нормативни актове са свързани с някои изменения, като целта е да има последователност. Комисията потвърждава, че опита е показал, че има нужда от промяна на регламентите, за да се отговори на изискванията. Има обаче известно ограничаване на приложното поле, тъй като трябва да се изпълнят определени цели. Ние смятаме, че трябва да има допълнителни изменения, които биха могли да допринесат за по-доброто синхронизиране на това законодателство с промените в сектора в обозримо бъдеще. По време на изготвянето на на, на доклада е, имаше много полезен принос от страна на колегите, докладчиците в сянка. Искам да спомена позоваването на защитата на крайбрежния риболов, възможността за финансиране в допълнение към закупуването, въвеждането на различни технологии, които засягат сектора на рибарството, като например компютъризацията – чиято цел е да помогне за развитието на метода на взимане на проби и подобряването на качеството на риболовната дейност. Би трябвало да се предвиди събирането на данни от екологичен характер, заедно с економическите данни, за да се оцени правилно екологичното въздействие на сектора и да се допринесе за устойчивостта му. Обърнете внимание на трите изменения към този доклад. Приема се, че управлението на риболова трябва да се основава на научната оценка, която пък се актуализира според състоянието на запасите. Има изискване за гарантирането на устойчивостта на риболова, така че трябва да има възможност за увеличаване на степента на съфинансиране от страна на общността, когато става въпрос за управлението на научните данни и информацията свързана с запасите. Лимита трябва да се увеличи до 75%. По отношение на наблюдението, ние предлагаме тавана на съфинансирането също да бъде увеличен, като се запазят прерогативите на комисията, като се има възможност да се финансират някои дейности с по-висока ставка. Държавите членки би трябвало да могат да участват с собствени контролни мерки в собствените си води. Това са компромисни текстове, като се има предвид какви са предложенията от различните групи. 75% се подкрепя от нашата група, от Обединената левица и от някои колеги от други групи. Виждате, че тези изменения са важни съответно и се надявам, че ще получат подкрепа и в пленарна зала. Благодаря. Ферера е фолк фра колегин Грелие. Благодаря на колегата Ферера. Сега давам думата на колегата Гралие. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, най-напред благодаря на колегите за активното и конструктивно участие в работата на Комисията по риболова по доклада за преходните технически мерки, доклад, който се превърна в предмет на оживен дебат. Имайки предвид, че става въпрос за препитанието на хиляди и хиляди европейски граждани. Целта тук на регламента обаче е да бъдат опазени младите екземпляри и да бъде гарантирано възстановяването на запасите чрез ограничаване на определени технически средства. От 2008 година <clears throat> комисията постигна съгласие с съвета в търсене на напредък по този въпрос. Към днешна дата техническите мерки са предмет на един стар регламент, е, изменян нееднократно, регламент, който вече е удължаван срока си до 30 юни 2011 година, поради това, че няма съгласие в съвета по новата уредба, предложена от комисията още през 2008 година предложение на комисията, което целеше да се опрости уредбата, като се отчита регионалната специфика на отрасъла след влизането в действие на Лисабонския договор, нещата вече се промениха. Е, риболовът е област, по която Европейският парламент има ролята на съзаконодател. И така Европейският съюз би слязал по-близо до е, своите граждани. Председателят предупреждава ораторката да говори по-бавно. Във всеки е, случай, обаче, още много има да се е, направи е, за подобряване, за повишаване на доверието на риболовците към решаващите органи. Риболовът още повече е в криза. И тук голямото предизвикателство е намирането на равновесие между устойчивото развитие на е, отрасъла, е, устойчивото развитие от економическа гледна точка, а от друга страна запазването на е, запасите от риба. Необходимо е да проявим амбициозност, следователно, и да търсим максимално реалистични критерии, в това число научни, за установяването на квотите за риболов s'être épargnés à ce jour. Une nouvelle proposition devra veiller à l'adaptation des mesures techniques aux réalités vécues sur le Новото предложение, надяваме се, ще бъде в съответствие с практиката на терена, както се казва, така че да се намери съгласуваност между новия регламент и бъдещата политика в областта на риболова. Ораторката продължава да чете с доста бърза скорост. Предвид този контекст и тези предизвикателства, моето предложение е да приемем исканото от комисията, действието на регламента да се удължи до 31 декември 2012 година. Като си давам сметка, че това предложение е отстъпка пред комисията и че представителите на отрасъла проявяват особена загриженост към действието на този регламент. Комисията би следва да държи сметка за необходимостта да бъдат отчитани становищата на онези, които са пряко заинтересовани, а именно самите е, риболовци в рамките на бъдещата си нормативна работа. Надяваме се е, нещата да се променят от 1 януари 2013 година, т.е. до тогава е, да бъде прият новия регламент. Струва ни се, че по-нататъчно продължаване на действието на сегашния регламент е невъзможно. Благодаря. Благодаря, колега. Мога да ви кажа, че наистина преводачите направиха невероятни неща като превод. Давам думата сега на госпожа Естевес. Eh, Аз бих искала да изразя моето съжаление във връзка с проблемите по този доклад предвид съпротивата на съвета и комисията. Става дума за Гренландия и за условията на внос за Гренландия в сравнение с други страни. Това е важен проблем за Гренландия, защото Гренландия изнася 87% от рибните си продукти в Европейския съюз и то най-вече в Дания. Повечето доставки отиват там. И сега Естествено е възможно да се въведат там правилата на общата организация, само когато няма проблеми с търговията на рибни продукти, а тя попада в общата пазарна организация, а хигиенните разпоредби трябва да бъдат спазвани. Въпреки това, комисията използва член 203 от договора. Това е съвсем обикновена процедура на консултация, въпреки че Комисията по рибарство и правната служба още от самото начало приеха това отклонение. Ако сега бъде представено предложението, няма да има проблеми по същество. Текстът има особено значение за Гренландия и за това ние приемаме това да се направи в процедура на консултация. Когато се стигна до гласуване, бях много изненадана, защото пред, текст, пред съвета беше представен друг текст, който съдържаше много изменения и там се правеше връзка между общата пазарна организация и процедурата на съвместно вземане на решения, като тази връзка се поставяше под въпрос. По този начин се ограничава ролята на парламента. Сега обаче ние имаме нов текст и ясно виждаме, че съветът има за цел да работи заедно с парламента. Ние изискваме по тази причина изрично становище на правната служба и в това становище правната служба посочва, чета, предложението е насочено към това Гренландия да прилага общностните разпоредби по отношение на е, хигиенните е, проблеми, за да може да се приема предложението. Това е посочено в член 3. Тук е, трябва да се спазват разпоредбите на договора и също така трябва да се прилагат разпоредбите на Европейския съюз за безопасност на храните и за здравето на животните. Също така трябва да се спазва и регламента за рибните продукти. Правната служба прие единодушно, че член 204 и 34.2 от договора, заедно с протокол 34, трябва да се прилагат е, за е, продуктите и е, в частност рибарските продукти, които са подчинени на общата пазарна организация и всъщност тези текстове да бъдат в основата на предложението. Като докладчик аз изготвих нов проект доклад с ново правно основание и това е което ще представя утре за Европейският парламент. Ние приемаме, че всъщност това ще бъде за нас първо четене. Още веднъж се обръщам към комисията и към съвета които тук са представени частично и искам да посоча, че вие имате възможност да коригирате вашето поведение. Сега вече имаме ново правно основание и утре ще имаме първо четене, поне така приемаме. Смятам, че проблемът не е по същество, а от правен характер и той ще бъде уреден в бъдеще. Благодаря. Благодаря на колегата Фрага Естебес. Сега давам думата на колегата Даманаки, извинете на госпожа комисар Даманаки. Благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици за положените усилия. Нека да поговоря за всеки един доклад, като се опитам да засегна най-съществените елементи, за да спестим време. По отношение на споразумението между Европейския съюз и Коморските острови, искам да благодаря на господин Капула Шантуш за е, извършената работа като докладчик. Е, радвам се, че Комисията по рибно стопанство силно подкрепя това предложение. Както знаете, Европейския съюз е, е поел ангажимент да насърчава отговорния и устойчив риболов в водите на нашите партньори, включително и района на Индийския океан. Много е важно да се поддържат двустранни връзки с страните от този регион и Коморските острови в този случай в връзка с участието на Европейския съюз в регионалните организации за управление на риболова, като комисията за рибата тон в Индийския океан. Ние участваме и трябва да участваме в тази комисия и затова това споразумение е важно. В момента Европейския съюз има 4 активни споразумения за риболов в Индийския океан с Сейшелите, Мадагаскар, Мозамбик и Коморските острови. Искам да подчертая, че за комисията и Европейския съюз бих казала според мен е много важно да се стигне до споразумение с Коморските острови по отношение на присъствието на нашия флот в региона. Важно е да се подсили диалога по отношение на секторните политики, за да се насърчи устойчивия риболов и отговорния риболов в този район. Нека да кажа няколко думи, господин председател и уважаеми членове на парламента, по отношение на искането на докладчика към комисията, което той направи в своето заключение. Повтарям отново, че комисията обещава да информира парламента за всички етапи на преговорите и изключването на международни споразумения в областта на риболова. Ще изпълним онова, което обещаваме. Ще ви даваме информация. Естествено, трябва да действаме в съответствие с ангажиментите поети в рамковото споразумение. На практика службите на комисията вече повече от година изпълняват поетото в споразумението комисията дава информация и на съвета. Аз съм готова да направя предварителни и последващи оценки за нашите споразумения максимално бързо. Нека да дам един пример. С оглед на утрешното гласуване по отношение на споразумението за риболов с Мавритания. Службите на комисията се погрижиха оценъчния доклад за това споразумение да се появи по-рано от очакването, за да може членовете на парламента да гласуват след като са надлежно информирани. По отношение на участието на членовете на парламента като наблюдатели на международни срещи, искам да подчертая, че рамковото споразумение засяга многостранни конференции и срещи ние продължаваме да насъчаваме практиката на участие в двустранни срещи. Всяко едно решение за включване на европейски депутати в преговори се взима от колегиума на комисарите за всеки отделен случай, като се проучат правните, дипломатическите и техническите възможности за нещо подобно искам да кажа, че моето лично отношение, отношението на моите служби е положително и аз съм готова да работя за улесняване на вашето участие. По отношение на втория доклад, общностните мерки за прилагане на общата политика по рибарство. Искам да благодаря на Комисията по рибарство и на доклада господин Ферейра за извършената работа. Благодарение на техните усилия разполагаме с текст, който е приемлив и за съвета. С удоволствие отбелязвам, че този текст е приемлив и за комисията. Така че трите институции демонстрираха е, много добро сътрудничество по това досие и след успешния тристранен диалог проведен на 2 март се постигна консенсус по въпросите, по които нямаше решение. Комисията се надява, че ще има споразумение на първо четене. Надявам се, че тук ще успеем. Искам да припомня, че това предложение рационализира регламента за така наречения втори финансов инструмент. Този регламент управлява изразходването на средства по отношение на управлението, научната оценка, контрола и изпълнението на мерките. Целта е да се гарантира последователност между регламента и други технически правни текстове. Приканвам Европейския парламент да одобри това предложение. Сега преминавам към третия доклад. Преходни технически мерки най-сърдечно благодаря на докладчика госпожа Грея. Целта на това предложение е да се увеличи срока на действие на преходните технически мерки до края на 2012 година. Това искане се основава на предположението, че реформата на ОПЛР ще влезе е, в сила на 1 януари следващата година. Надявам се, че това ще стане. Аз предлагам да има удължаване на валидността, за да се избегнат сложните дискусии по отношение на техническите мерки, свързани с нашата реформа. Комисията приветства увеличаването на окото на мрежата за капровата риба, както се предвижда и в научно-техническата оценка. Отчитам казаното от някои държави членки, които искат да има допълнителни изменения. Ние не можем да приемем нещо подобно, тъй като няма необходимата научна оценка или поради факта, че учените не са получили необходимата информация от държавите членки, за да направят категорична оценка. И накрая няколко думи по отношение на доклада, свързан с вноса на рибни продукти от Гренландия. Искам да благодаря на председателя на Комисията по рибно стопанство, госпожа Фрага. Мерките, които комисията предлага, са свързани с едно отдавнашно е, искане за е, действия по отношение на Гренландия. Целта на мерките е да подобрят санитарните мерки и мерките за сертификация, като целта е Гренландия да стане част от единния пазар в областта на рибните продукти. Това е изцяло в синхрон с нашето споразумение от 2006 година, в което се казва, че ще допринасяме за развитието на Гренландия и за безопасността на храните. Комисията отбелязва, че държавите членки в съвета Европейския парламент, е, парламента на Гренландия и националните парламенти на държавите членки са готови да работят за изпълнението на тези ангажименти и подкрепят предложението. Нека е ясно да заявя, че за нас в комисията отношенията с Гренландия са изключително важни. Мисля, че всички знаят защо това е така. Имаме политически приоритет в тази връзка. Надявам се, че дебата по отношение на правните основания за това предложение няма да изложат на риск тези мерки, които се предвиждат. Чух какво каза госпожа Фрага, чух нейните притеснения относно правните основания, чух какви са компетенциите на Европейския парламент. Искам да кажа, че комисията няма да поставя бариери пред намирането на едно прагматично решение – макар че продължаваме да сме убедени, че правните основания на нашето предложение са правилните. И е, въпреки всичко искам да кажа, че ако съвета подкрепи парламента, ние също ще приемем тази позиция. Сега съвета ще има думата, ще прецени възможностите и ще действа според разпоредбите на договора. Надявам се, че ще можем да разрешим проблема максимално бързо, за да може да избегнем негативно въздействие върху нашите отношения с Гренландия. Това е най-важният ни приоритет. Затова ви казвам, че съм готова да работя за улесняване на намирането на решение и да подкрепя госпожа Фрага в нейните усилия. Искам да благодаря на всички членове на Комисията по рибарство за положените усилия. Извинявам се, че говорих толкова дълго, но имаш четири доклада, които трябваше да коментирам. Благодаря. Благодаря, госпожа комисар Даманаки. Сега колегата Алфонси от бюджетната комисия за една минута. Благодаря, господин merci, благодаря, господин председател. От името на бюджетната комисия, знаете, е, ние бяхме сезирани е, по становище по отношение споразумението с Коморските острови. Нашата комисия даде положително становище и все пак е, ние сме на мнение, че първо е, гласуването на това споразумение от страна на парламента губи смисъл, тъй като то става след подписването на споразумението за в бъдеще е, ще трябва да се даде възможност на парламента да се произнася преди сключването на тази споразумение. На второ място комисията смята, че съдържанието на подобни споразумения следва да бъде анализирано по същество от гледна точка на опазването на запасите, е, както и да бъде направено така, че е, измерението местно развитие на всяко такова споразумение е взето правилно предвид. Благодаря. Благодаря на колегата Алфонси. Сега изказване от името на политическите групи. Първо колегата Валеса за две минути. Панство, в дичейшей дебаче... Благодаря, господин председател. В днешните разисквания свирме вниманието си на четири доклада и аз държа да благодаря на четиримата докладчици, както и на комисията за съдействието. Нека кажа няколко думи за доклада Грелие. Той е плод на компромис между политическите групи и Европейската комисия и аз подкрепям последната редакция, приета от комисията по рибното стопанство. Предвид Лисабонския договор, през 2010 година Европейската комисия оттегли предложението си, свързано с опазването на рибните запаси. Комисията следваше да направи нова разработка в съответствие в Лисабонския договор и реформата на рибностопанската политика. Такова предложение комисията следваше да представи през първото три месече на 2011 година, но по всичко личи, че комисията няма да спази срока и няма и да намери финансови средства е, за финансиране на това си начинание. Що се отнася до е, риболова, ние сме поели ангажимент Европейския парламент, т.е. да разработим собствено предложение. И доброто тук е, че по последни е, сведения комисията възнамерява да прехвърли част от правомощията си на държавите членки, е, що се отнася до техническите мерки. Толкова по-добре. В посока към децентрализация. Наистина техническите мерки е, варират в зависимост от местните условия и при управляването на риболова е, наистина следва да децентрализираме, да регионализираме най-малкото, е ако не и да локализираме. Трябва да се противопоставяме на всеки опит да бъде възприят еднообразен модел на управление – трябва винаги да държим сметка за местните условия. Диференцираният подход е именно правилният към е, управлението на рибните запаси. Благодаря. Колегата Родос за две минути. Уважаеми господин председател, благодаря ви. Благодаря и на вас, уважаема госпожа комисар. Уважаеми колеги, отново имаме един цялостен пакет за политика за риболова в нашия дневен ред. Аз като координатор се радвам, че ние успяхме да постигнем компромис с съвета и комисията по два регламента. Във връзка с доклада на Грелие за техническите мерки и доклада на Ферейра за финансовият инструмент. Ние бихме могли да гласуваме и по отношение на коморите, като не искам да крия, че в рамките на реформата на общата политика за риболова ми се иска една по-основна насоченост на тези споразумения за партньорство. Истински проблеми обаче има по темата Гренландия, където не се респектират правомощията на парламента. Аз бавно започвам да губя търпение, защото все още не се е стигнало до едно истински добро сътрудничество между институциите. На това място Тоест, по този повод аз е, много пъти съм изказвала това мнение и ще го изкажа и сега. Този проблем трябва да бъде решен спешно. Аз апелирам към унгарското председателство да съдейства активно за решаване на проблема. Това, че няма никой тук като представител на съвета, показва много ясно колко малко респект проявява съветът към парламента. За мен това просто е невероятно. Позволете ми още една забележка по доклада Грелие. Знам, че някои колеги са прострирани, защото техните изменения не бяха взети предвид. Според мен обаче е много неприятно, че нашите рибари трябва да работят с стари технически е, способи и мерки. За това обаче има вина съвета, защото не даде възможност за споразумение по нов регламент. Ние като парламент действаме отговорно и за това искаме да удължим настоящият регламент без изменения. Благодаря. Благодаря, колега Родост. Сега, за две минути, колегата Галахър. Uh, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици, да ги поздравя. Нямахме много време и е, за това искам да поговоря малко за доклада Грили. Съществуващия регламент за техническите мерки създава сериозни проблеми за малките плавателни съдове, които действат на западния бряг на Шотландия и на източния бряг на, на Ирландия. Очаква се нов регламент и парламент има възможност да действа сега. Призовавам всички политически групи да подкрепят реалистичните изменения, които са внесени. Малките кораби, за които говоря, по-малки от 15 метра, ще бъдат лишени от възможността да изхранват а, своите рибари и а, рибарите а, пък а, от друга страна отиват на 80 км за да ловят а, риба извън зоната, която е с забрана за риболов за рибата треска. Става въпрос за мрежи с размер на окото, които се използват за улов на определен вид акули и на мекотели не се използват за улов на треска или на пикша, например. Така че тези изменения са полезни според мен. Не казвам, че не искаме да се обсъди проблема. По отношение на кавровата риба, това е един нов вид риболов, който се практикува от риболовците в моята страна, научно-техническия комитет е, е, обосновава определения общ допустим улов. Моля комисията съответно да е, приеме моето изменение и да използваме предложението на комисията за въвеждане на око на мрежата между 32 и 54, като по този начин е, ще осигурим оцеляването на сектора. Председателя прекъсва. Благодаря, колега Галахар. Дам думата на госпожа Лювин за две минути и половина. Благодаря, господин председател, уважаем госпожо комисар Даманаки, уважаеми колеги. Искам да благодаря на всички докладчици за положените усилия. Ще говоря за споразумението с Коморските острове. Може ли някой да ми напомни защо зелените до сега са гласували против подобни споразумения? Ще ви насоча вниманието само към текста на споразуменията. тази страна е много бедна, говоря за Коморските острове. 2,7 милиона евро са дадени между 2005-2007 година. Споразумението казва, че 60% от тези средства трябва да отиват за развитие на е, риболовния сектор, за местните общности, за развитие на научната оценка. Оказва се обаче, че няма функциониране на контрола, няма функциониране на сектора като цяло няма закупени лодки. 2 милиона и 700 хиляди евро искат Коморските острове, за да пуснат европейските кораби в своите води. 65% от парите ще дойдат от данакоплаците, 35% ще дойдат от притежателите на, на кораби според оценките, е, рибата се оценява на 13,7 милиона евро. Значи добър бизнес е това. Какво обаче можем да кажем за допълнителната полза тук? Е, не се допускат е, хора от Коморските острови на лодките, не се разтоварва рибата в Коморските острови, както е случило с Сейшелите. Моля ви да е, погледнете как функционира работата на Международната организация, на регионалната организация в областта на рибола. Въобще как функционира е, това споразумение и всички споразумения като цяло, как е, да гарантираме, че това споразумение ще доведе до развитие на Коморските острови като цяло, за да може тези пари да не бъдат само едни красиви думи, а да има и съдържание. Благодаря. Благодаря на колегата Левин. За минута и половина колегата Грубарчик. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Първо, Бих искал сърдечно да благодаря всички докладчици е, за упоритата работа по докладите. И те са принос за общата рибностопанска политика, обаче не бива да подминаваме разногласията между Европейския парламент и комисията. Преди сегашната практика на Европейската комисия следва да отбележим, е, че Лисабонският договор предвижда е, по-голямо участие на Европейския парламент в законодателния процес, а в случая не получаваме цялата необходима информация. И така ролята на Европейският парламент се ограничава. Той не може да упражнява повече своя контрол. И аз предлагам Европейският парламент да, да може да участва по-активно. Адресирам тази си забележка е, е, към Европейската комисия. Колегата Кларк за една минута. Господин председател, след 30 години унищожителна практика, въпросът за изхвърлянето на нежелания улов трябва най-сетне да бъде е, решен. Като представители на отрасъла са правили немалко предложения за решаването на този проблем. Никой не ги чува обаче. Е, разбира се, нашата цел е да получим е, нови лицензии за риболов във водите на Коморските острови, обаче е, положението не е равноправно. Преди пет години по телевизията се появиха изображения на стотици хиляди беженци в Канарските острови Мнозина загинаха в открито море, е, търсейки убежище. Обаче вас не ви е еня, е, че хората от най-бедните страни е, биват обричани на мизерия от нашите квоти. Благодаря ви, господин Кларк. Госпожа Доц. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Един от докладчиците говори за недоверието на рибарите към общата политика в областта на рибарството. Няма какво да се чудим, като се предвид, че тази политика в настоящия си вид доведе до разрушаване на флота, а не създаде възможности за запазване на запасите. Е, мисля си, че колкото по-бързо тази политика бъде дадена в ръцете на държавите членки, толкова по-добре. Само, че това няма да стане в краткосрочен план. И имам няколко е, коментара по отношение на този общ дебат. Първо, по отношение на създаването на общностна финансова мярка за прилагането на ОПОР. Европейския съюз така и така се меси по-добре да има финансиране. Ще може ли обаче това финансиране да отиде за онези, които имат нужда от него? Участниците, рибарите, които се опитват да изпълняват многобройните регламенти и разпоредби, да не говорим за колко малко от разпоредбите се искат тяхното мнение – Цялата индустрия в момента едва-едва успява да се справи с проблемите. Благодаря. Благодаря, колега Доц. Сега ораторите от списъка, колегата Кадек, за две минути. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, най-напред един зов от сърце. Парламентът има само едно седалище и то е в Страсбург. А сега бих искал да поздравя господин Ферейра е, за доклада му за общностните мерки по изпълнението на обща рибностопанска политика и във връзка с морското право. Новият регламент дава възможност да бъдат целенасочено правени капиталоложения в научните изследвания в тази област. Развитието на общностната нормативна рамка по събирането и обработката на информацията по този начин ще напредне. И аз съм особено удовлетворен, е, че се насърчават научните изследвания в областта на риболова и е, рибовътството. Така, ще можем да ограничим зависимостта на Европейския съюз от вноса от трети страни. Както знаете, на този етап тази наша зависимост се измерва на около 60% и нищо не се прави за възпирането на този процес по този начин е, е, нашите е, отрасли страдат, заетостта в Съюза намалява. Бих искал да благодаря също така на госпожа Грелие за нейния доклад. Техническите мерки са въпроси изключително е, сложен и е, когато получим предложението на комисията по реформа на общата рибностопанска политика, ние ще се захванем без отлагане с този въпрос. Докладът, който ще гласуваме утре, ще даде възможност за един преходен режим. Удължаването на срока на действащия регламент и след 30 юни тази година – така ще може да продължи и фактическия риболов до реформата на общата рибностопанска политика и изработването на оценка на въздействието на действащите мерки. Наистина, към днешна дата не е уместно да се приемат а, изменения по същество а, по нашия доклад, тъй като това би затлачило ненужно законодателната процедура. И накрая бих искал да поздравя господин Капула Сантос, за доклада му за сътрудничеството с Коморските острови, както и колегата Фрага по доклада е, за Гренландия. Благодаря, колега Кадек. За две минути колегата Кристенсен. Първо, искам да благодаря на всички докладчици. Утре ще гласуваме по това споразумение за внос с Гренландия. Аз съм докладчик в Сянка. Сега ние отстраняваме една голяма бюрократична пречка и накрая Нашите изисквания ще бъдат изпълнени по отношение на безопасността на храните. Гренландците ще могат да предлагат своите рибни продукти на вътрешния пазар в момента, в който спазват е, изискванията от е, здравен и хигиенен характер. Освен това, те ще бъдат е, контролирани от европейските органи за безопасност на храните и всъщност това е нещото, което проистича от това споразумение, така че ние само печелим. Този процес обаче продължи дълго. Парламента трябваше да има яснота по правното основание и се радвам, че комисията и съвета приемат нашето предложение. Ние ще гласуваме и за споразумението с Коморските острови. Аз наистина съм за устойчиви споразумения за рибарство, устойчивост по отношение на запасите, на рибарите, на местното население, също така устойчиво развитие и за онези, които се възползват от тези споразумения. Но това споразумение с Коморските острови не е толкова устойчиво, както бих си пожелал, защото няма горна граница, до която могат да извършват улов корабите в тази част на света. 65 евро се предвиждат за всеки тон, а тенденцията трябва да бъде към установяване на горна граница. Ако това не стане, това е, би било много вредно и може да се получи така, че ние прилагаме различна политика за риболов. Една в наши води и друга в чужди води. Аз искам да се застъпя за това средствата, които заплащаме за такива споразумения за рибарство, наистина да се използват за и в полза на местното население. Благодаря. Благодаря, колега Кристенсен. Сега за една минута колегата Раймърс. Господин председател, госпожо Даманаки, дами и господа, радвам се, че най-сетне тази тема се приключва от Европейския парламент и благодаря на докладчиците за тяхната работа. Изменението на регламента във връзка с финансовите мерки на общността е един от основните инструменти, които са ни необходими за изпълнение на общата политика в областта на рибарството. Това се отнася най-вече за международните отношения и е, научните изследвания в сферата на рибарството. Много важни са контролните системи в е, сферата на обща политика по рибарство и тяхното прилагане. Докладчика като се опита да убеди колегите си, защо той желая увеличаване на квотата за съфинансиране до 75%. Ние не желаем това, защото е, действащите разпоредби се утвърдиха в практиката. Държавите членки още сега се ползват от възможността на съфинансиране и не са необходими други стимули. Важно е с изменението на регламента да се освободи пътя за една кохерентна правна рамка. Благодаря. Благодаря, колега Раймерс. За една минута колегата Харчтън. Благодаря, господин председател. Доклада Грее дава твърде много отстъпки на комисията. В Западна Шотландия за рибарите е трудно да разберат защо комисията иска от една страна да премахне изхвърлянето, от друга страна отхвърля изменение на техническите мерки. Комисията предпочита да разшири е, онези мерки, които водят до изхвърляне, включително на пикчета, е, за е, още 18 месеца. Комисията предпочита да има 18 месеца още временни мерки, които не са успяли до сега да е, запазят е, запасите. 18 месеца на изхвърляне на риба в морето. Колеги, е, Утре, моля ви, подкрепете всички изменения в гласуването. Надявам се, че тези изменения ще се приемат и ако се приемат, се надявам, че комисията ще промени своето отношение и ще използва откритата е, се, откривата се възможност е, да се справи с изхвърленията, а не само да говори за действия някъде далеч в бъдещето. Е Благодаря на колегата Хачтън. Сега колегата Стивенсън за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз съм внесъл изменение на регламента за техническите мерки за преодоляване на аномалията, която бе спомената току-що от Иан Хачинсън по западното крайбрежие на Шотландия. Европейската комисия въведе особен режим от 12 месеца за чудския сик, но тези временни правила вече е, е, бяха продължени още една година е, и сега още веднъж ни се иска продължение до края на 2012 година. Е, докато комисията изготвя нова уредба на техническите мерки. Е, непредвидената последица от всичко това е, че един временен регламент, въведен за само една година, ще действа поне три години, по време е, по което обстоятелствата по западното шотландско крайбрежие ще са се променили значително, принуждавайки нашите риболовци да изхвърлят отлична пикша обратно в морето. Благодаря. Благодаря на колегата Стивенсън. За три минути колегата Патрал Невес. Благодаря. Е, господин председател, госпожо комисар, не поздравявам имат е, докладчици. Ще поговоря по два доклада. През 2008 година отсъствието на споразумение за проекто регламент, който трябва да опрости е, запазването на запасите, доведе до тези преходни мерки, е, които бяха е, предварително планирани за период от 1 януари 2010 до 31 е, декември 2012 година. Сега се удължава периода, като се има предвид, че би трябвало да има нов регламент за техническите мерки от 2013 година нататък. Целта е да се защитят интересите на рибарите. За съжаление няма научни оценки, които да обосновават това, което се прави. Маломерният риболов в Португалия, например, получи сериозен удар. Има много хора, които зависят от тези ресурси. Аз и колегата Ферейро внесохме текст, който да е, гарантира прилагането на един текст, който беше закон до 2010 година, както и прилагането на мерки за осъществяването на общата политика в областта на рибарството и разпоредбите на морското право. Става въпрос за важен финансов инструмент, който подкрепя риболова, научната дейност, проучванията и е, контрола по отношение на общата политика в областта на рибарството. Подкрепям измененията, предложени от докладчика, включително увеличаване на съфинансирането до 60% по отношение на управлението и използването на базите данни, както и управлението и използването на събирането на данни. Има нужда от е, добро управление, което да се основава на научната оценка за състоянието на запасите. Е, това е, оправдава и предложението на докладчика. Благодаря. Благодаря на колегата Патрал Невиш. Сега давам думата на колегата Андрес Барая за 3 минути. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз първо искам да поздравя четиримата докладчици за изготвените от тях доклади. Ще се концентрирам върху два доклада, защото те за мен имат особено значение. Първо, искам да се спра на доклада за споразумението за партньорство с Съюза Коморски острови. Ние имаме споразумение с страна в Юго-Источна Африка. Това е страна, в която 60% от населението живее под границата на бедността и те живеят само от чуждестранни помощи и туризъм. В тази сфера има възможности и за рибарство, а от друга страна имаме и възможност за оказване на финансова помощ на тази страна, като изграждаме структури там. Това е сътрудничество по критериите на устойчив риболов. Там се запазват биологичните ресурси и трябва да се има предвид, че там има някои е, е, видове, като е, рибата тон, е, при която трябва да се направят научни изследвания по отношение на запасите. Ние имаме подобни научни изследвания, имаме и наблюдатели на борда. Много е важно това за рибарството в тази зона, а трябва да имаме предвид, че тази зона съдържа и части, които са предвидени за местните рибари. Това е зона за европейските кораби. Ние направихме е, необходимото за развитието на е, тези острови и очертахме техните перспективи. Дава се възможност и на трети страни да извършват риболов там. В тази сфера Мога да посоча, че 5% от рибните запаси е, са обект на улов от е, трети страни, така че ние подкрепяме не само Коморските острови, а и околната среда там. Важен е също и докладът е, Грелие. Там става дума за важни технически мерки, които изтичат след 3 месеца. Предлага се действието им да се удължи до декември 2012 година, иначе бихме имали правна несигурност, правен вакуум и също така лошо използване на морските ресурси. Трябва да имаме обаче предвид също, че следва да призовем комисията да извърши определени изменения по определени мерки и да приеме предложенията на държавите членки в тази връзка. Беше говорено също и за дълбочината. Това оказва въздействие върху риболова и се надяваме, че комисията ще вземе предвид и този аспект. За да може да отговори на потребности на населението в зони 8, 9 и 10. Прилагането на регламента оказва въздействие не само върху риболова, но и върху населението в тези части на света. Благодаря на колегата Андрес Барея. Сега давам думата на колегата Барандика за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да говоря в полза на това предложение, защото то е в полза на европейския флот. Засегнати са около 70 риболовни кораба и се предвижда също е, включване на едно местно лице поне в екипажа. Тук стремежът е към сътрудничество, което е насочено към стимулиране на местното развитие и включва също съвместно финансиране. Освен това се насърчават и човешките права в тази част на света и благодарение на това споразумение това е също възможно. Важно е хората, които се прехранват от риболов в тази част на света, да могат да продължат да правят това и в бъдеще. Аз смятам, че риболовът трябва да получи подкрепа и трябва да се дадат възможности за по-добри научни изследвания. Благодаря. Благодаря на колегата Барандика. За две минути колегата Кели. Eh, благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че мога да говоря от името на групата си по е, тази тема. И разбира се, въпросът е спорен. Е един от най-щекотливите въпроси, които този парламент е разисквал. И това е така, защото за риболовния отрасъл за риболовците нещата са ясни, но ние не сме специалисти. И аз дължа особена благодарност на докладчиците за това, че е, така добре се справили. А е, що се отнася до госпожа комисарката, аз наистина се надявам, както тя каза, да се намери прагматично решение. Това е важно за Европейския съюз. Що се отнася до отношенията с Греландия, толкова по-важно е за самата нея, тъй като страната почти изцяло разчита на износа на рибна продукция за Европейския съюз. И рибните продукти, които ще могат да се внасят, както се предвижда в документите, е, ще бъдат висококачествени. Това можем да сме сигурни. Е, за разлика от рибните продукти, които постъпват от чудовищните развъдни е, стопанства в Юго-Источна Азия. Нека Спомена, че по-рано, по време на е, заседанието за въпроси и отговори, госпожа комисарката очерта доста мрачна картина е, на бъдещето на е, крайбрежните риболовни общности. Е, и за това е призиван да мисли по тези въпроси и най-вече да, да работи по нормативна уредба на аквакултурата като альтернативна форма на препитание. Междувременно благодаря за проявената добра воля. Благодаря, колега Кели. Сега давам думата на колегата Санчес Преседо за 3 минути. Благодаря. Господин председател, госпожа комисар, уважаеми колеги, присъединявам се към поздравленията към авторите на тези четири доклада. Искам първо да цитирам господин Ферера, също и госпожа Фрага, искам да подкрепя и господин Капулас и да изкажа съгласието си с този протокол с съответното финансиране в рамките на споразумението за партньорство с Коморските острови. Смятам, че това наистина е добре. Фактът, че парламентът участва в тези теми, за мен е достоен за поздравление. Комисията трябва да извърши оценка на въздействието и то в е, ускорени темпове и да провери това да може да бъде транспонирано като е, разпоредби до 2013 година. Става дума за регламент от 2006 е, година за обща политика за рибарство тук се очертава цялото многообразие на общата политика в областта на рибарството и безспорно съображението на докладчика да се осигури и да се насърчава устойчив риболов се базира на по-прецизните знания за рибните запаси и изобщо изискването на изследвания с цел на получаване на такива знания. Докладът на госпожа Фрага, в него става дума за безопасността на храните, и здравето на животните и основно става дума за рибните продукти от Гренландия. Тук Всъщност става дума за 90% от експорта на Гренландия. Мисля, че е важно да се изтъкне значението на търговията с Европейския съюз за Гренландия. Напълно ясно е, че няма споразумение за правното основание и за това ние приветстваме това предложение на комисията във връзка с споразумението. Правната комисия тук разработи становище и ние го подкрепяме. Надяваме се, че тези въпроси скоро ще намират намерят своето решение и Гренландия ще продължи да се ползва с приоритета, който и се полага. Благодаря на колегата Санчес Преседо. Сега колегата Дънчила за една минута. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да поздравя всички докладчици за работата, извършена по докладите и бих искал да подчертая, че общностните финансови мерки по осъществяването на общата рибностопанска политика са сериозен относителен дял от общото финансиране на Европейския съюз. И тези финансови мерки трябва толкова повече непрекъснато да бъдат актуализирани и да отчитат новите обстоятелства. В това число за финансирането на проекти е, от областта на външните отношения, управлението на запасите, събирането на информация, научните изследвания и налагането на общата рибностопанска политика. А тя последната следва да се основава на актуална информация за състоянието на морските ресурси и за изпълнението на действащата уредба. Благодаря. Благодаря на колегата Данчила. Няма изказващи се в сферата по спонтанни изказвания. Давам думата на госпожа Даманаки. Нека да направя някои пояснения относно вашите бележки. С оглед на чутото в дебата днес и е, партньорските споразумения в областта на рибарството, е, в е, нашето предложение за реформа ние ще се опитаме да се погрижим тези споразумения да се прилагат както трябва и да се отползва и за местното население. Докато не се появи ново предложение за новото поколение риболовни споразумения, ще се опитаме да подобрим съществуващото положение. Ние се опитваме да положим максимални усилия, за да е, има е, едно добро изпълнение на практика на това споразумение за сътрудничество с Коморските острови, което да отползи за местното население. По отношение на проблемите, които бяха споменати в връзка с парламента и информацията за членовете на парламента. Искам да кажа, че комисията е предоставила цялата информация, дори поверителната. Такава и това ще става и за бъдеще. По отношение на техническите мерки и доклада на госпожа Грее, разбирам, че имате много притеснения, защото сега удължаваме валидността на настоящия регламент. Трябваше да го направим, защото се налага да изчакаме изпълнението на реформата. Разбирам, че искате от нас да приемем мерки, за да има нов регламент преди края на 2013 година. Не мога да обещавам неща, които няма как да изпълня, но ще направим всичко възможно, за да ускорим процедурата за създаване на нов регламент и за изпълнение на регламента за реформата, за да може и държавите членки да имат правомощия по отношение на техническите мерки. Следващия въпрос финансовия регламент. Надявам се, че ще постигнем споразумение на първо четене, защото това ще е от полза за бъдещето. По отношение на Гренландия, още веднъж искам да кажа, че е, твърдо сме решили да стигнем до решение във връзка с правните основания. За комисията е изключително важно да приложим текста на практика, защото добрите отношения с Гренландия са много важен приоритет. Още веднъж подчертавам, комисията е готова да улесни процеса на намиране на компромис с съвета. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар Деманаки. Сега обобщение от докладчиците. Първо колегата Капола Санто за две минути. Благодаря. Господин председател, секунди само ще отнема. Е, с думи на благодарност е, към онези, които така любезно се изказаха за моя доклад. А инак, е, ние всички знаем колко е важен въпрос за партньорските споразумения с трети страни. И аз съм удовлетворен от казаното от госпожа комисарката. Изразявам надеждата, вашата лична позиция, госпожа комисар, е, да се оформи окончателно като позиция на цялата комисия. Благодаря. Благодаря на колегата Капола Санто. Сега колегата Ферайра. Обригад, президент. Благодаря, господин председателю. И аз искам да изразя своята благодарност към колегите, които се изказаха и искам да изрази своето удовлетворение за това, че в залата имаше толкова много хора, въпреки късния час. Коментарите, направени по отношение на доклада за финансовите мерки, е, показва, че измененията не са в разрез с целите, мисля, че можем да постигнем начертано. той. благодаря на всички, които внесоха измененията и направиха коментари. Както казаха някои от колегите, неприемането на тези изменения е, ще доведе до една е, непоследователност от страна на Европейския съюз в някои области. и ще попречи на обвързването на инструментите с финансовите ресурси, които са необходими. По отношение на доклада за преходните мерки, искам да кажа, че изменението на трима колеги, сред които съм и аз, има за цел да премахне дискриминацията, защото не може без научна оценка да се действа. Става въпрос за отрицателна дискриминация спрямо маломащабния риболов в Португалия. Малкият флот на Португалия вече е демонстрирал своята жизнеспособност и тъй като няма научна оценка подкрепа на дискриминацията. Нашата позиция е, е уместна Подкрепям предложенията, направени от ирландските и шотландските колеги по този доклад. Благодаря. Благодаря на колегата Фарайра. Сега госпожа Грелие за две минути. Господин председател, ще се опитам да говоря по-бавно, обещавам ви. Благодаря на колегите за изказванията, най-вече в подкрепа за доклада ми, в отзвук на разискванията, които се проведоха в Комисията по риболова. Споделям позицията на госпожа комисарката да приеме е, изменение, свързано с окото на мрежата за улова на определени видове. Е, а освен това, е, да подчертае значението на научните е, данни, е, като е, се посочи, че определени научни данни не се събират или не стигат до своите адресати. Призовавам колкото се може по-скоро е, да се пристъпи към оценка на действащите мерки и колкото се може по-скоро да се работи по нови успоредно с реформата на общата рибностопанска политика. Благодаря ви, госпожа комисар, още веднъж за проявената добра воля. Е, в заключение отново бих напомнила колко е важно е, да работим съвместно, европейските институции от една страна и представителите на отрасъла от друга, за поставянето на общата рибностопанска политика на достатъчно солидна научна основа, за да бъде тази рибностопанска политика справедлива и достатъчно благоденстваща в интерес на всички наши съграждани. Благодаря. Благодаря на колегата Гралие и накрая на дебата давам думата на колегата Фрага. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря специално на госпожа комисара за отговора, който представи и за това, че тя обяви, че проявява готовност за промяна на правното основание. Надявам се, че съветът ще следва линията, очертана от комисията. Аз разгледах възможността утре тази тема да бъде върната в комисията, обаче установих, че тук можем да се позовем на това предложение, което е благоприятно за Гренландия и за Европейския съюз. Мога само да се надявам, че предложенията на Комисията по рибарство, които са много основателни, ще бъдат приети и по този начин ще можем да стигнем до необходимото решение, защото ще сме отстранили проблема с правното основание. Радвам се, че ние стигнахме до тази точка на напредък и е много важно, че отделихме внимание на тази тема. Утре с добра воля ще продължим нататък. Посочих вече, че това е първо четене в парламента, за това благодаря още веднъж на комисията за проявената от нея готовност за сътрудничество по тази тема. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха при изготвянето на този доклад и мога само да се надявам, че съветът наистина ще последва нашата позиция мисля, че това е много важно в случая. Искам в тази връзка да благодаря на правната комисия и на правната служба в парламента. Благодаря на колегата Фрага Естевес общото разискване по четирите доклада по темата рибарство приключи. Докладите ще се гласуват утре в 12 часа. Колеги, следващото заседание ще се състои утре от 9 до 13 часа и е, така нататък, както е обявено в дневния ред, който е публикуван на страницата на Европейския парламент. С